Председателят. Госпожи и господа, възобновяваме заседанието. Протоколът от заседанието ви е разстаден. Имате ли забележки по него? Не. Тогава приемаме протокола от заседанието вчера.